Good afternoon, everybody. Добър ден на всички. Добре дошли на нашия семинар. Сега ще е, говоря на шведски. И ако случайно не разбирате този език, най-добре ще е да си вземете слушалките. Разбира се, Анита Старк няма този проблем. Окей, okay, е, Som sagt var, alla hjärtligt välkomna idag till, eh, till den här workshopen och eh, den... Така, както казах, добре дошли на всички. Е, нашия семинар се вписва в рамката на няколко дейности, много дейности, развиващи от Европейския парламент, свързани с безработицата сред младите. На 20 е, март Комисията по заетост е, организира семинар за възможните решения за справяне с безработицата сред младите. Комисията по култура също приготвя е, доклад по собствена инициатива, в който се разглежда възможности се да се насърчават младите да търсят работа и да се включват в живота на обществото. Много се говори за младежката безработица, но никак не е лесно да се очертаят перспективите. Пренебрегват се е, разликите между половете в политиките като цяло, затова именно по този повод ние решихме да организираме настоящият семинар. Много се радвам, че мога да започна веднага, като дам думата на госпожа Ангелили, нашия докладчик. Е, ние тръгваме от следната отправна позиция. Положението на мъжете и на жените е различно. И след като се съгласим с този принцип, оттам нататък можем да разглеждаме всички теми от този принцип аспект. Е, днес сред нас се намират специалисти, които ще ни говорят примерно за прехода от завършването на университетско образование към трудовия пазар, какви са разликите между мъжете и жените, кой как бива наеман и как участва примерно в социалните услуги. Факт е, че има на лице много интересни статистики в това отношение. И а, е, ще чуем а, е, коментарите на тези цифри от нашите експерти. А, за това и ще им дам думата, без а, е, да се бавим, но преди това има думата нашия докладчик по становище госпожа Анджелили. Благодаря, господин председател. Аз също искам да благодаря на всички наши сътрудници от тематичния отдел, кой, които организираха семинара. Благодаря и на нашите гости, които ще се изкажат. Естествено, в такива случаи винаги е необходимо да прибегнем към статистиката. И що се отнася до безработицата и особено безработицата сред младите, е ясно, че те нарастват. Много е тревожна тази тенденция. 25% е безработицата сред младите. Тоест, един от всеки четирима млади европейци не работи. Много по-впечатлителни са данните и за младите неработещи и неучещи хора до 24 години. Те, освен, че нямат работа, са излезли от всички възможности или кръгове на обучение или професионално подготовка. Това, там е, броят на в, в, в възрастовата група до 25, броя на тези хора е изключително е, висок. Е, както каза председателят, ние ще говорим за безработицата сред младеща и ако се позовем на данните за безработицата сред младите жени, които са заети с временна работа или нестабилна работа, там данните също са много притеснителни. Жените са засегнати най-много от факта, че се предлага временна работа. В възрастова група 20 до 24 години всъщност 60 процента от заетите на временна работа са жени. В същата възрастова група а, на млади хора с по-високо ниво на образование, а, тези с временна заетост е жените представляват 64% от тази група, което е още по-висок брой. А, от друга страна, 65, 60% от завършващите университет са жени, т.е. много голям процент от жените е, стигат до много високо ниво на образование, но имат все още е, получават е, по-низко заплащане от мъжете. 17% по-низко е средната стойност на заплащането за жените, отколкото за мъжете. Е, ние искаме да излезем с конкретни отговори, предложения за младите хора, за младите жени, които нямат е, работа. Не е въпрос само да коментираме статистиката, по-скоро трябва да обсъдим кои са най-добрите практики, политики, мерки, проекти, които са дали добри резултати. Необходимо е да направим анализ, необходимо е да разпространим тези добри примери сред всички страни членки, така че е, най-успешните практики да бъдат доразвити и да бъдат приложени на други места в Европа. В е, следващата финансова перспектива 2014-2020 искаме по-строги, е, измерими в цифри критерии за оценки при използването на структурните фондове, особено Европейският социален фонд. Защото общностните средства трябва да бъдат насочвани по по-добър начин, да се дават на полезни проекти, които са свързани с обучение от високо качество или с създаване на нови работни места. Тоест, европейските пари трябва да бъдат използвани по по-добър начин. Трябва да има по-добро управление, по-добре координиране между страните членки и комисията, която трябва да наблюдава разходването на средствата. проекта за заетост за младите, проекта за гаранциите за младеща трябва да станат реалност. Освен това, младите хора трябва да бъдат и ангажирани и самите те в процеса на вземане на решение, да им дадем възможност да бъдат основни действащи лица, да допринасят за вземането на тези решения, които се отнасят лично до тях. И искам да приключа с думите, че нашите приоритети определено са висококачествено професионално образование и обучение, развиване на предприемачеството, т.е. да помогнем на младите хора, които имат добри идеи, да могат да получат кредити да има евентуално данъчни стимули за всички млади хора, които имат добри идеи и искат да започнат предприемаческа дейност. Искаме просто да можем да гарантираме бъдещето на младите. Председателят. Благодаря. Всичко това никак не е малко, госпожа Анджелили. Сега пристъпваме към е, изказванията на нашите гости. Следващия оратор е Мануела Самек е, от Италия. Тя ще е, говори за разликата в заетостта между мъже, млади мъже и жени. Тя е преподавател в, за, в университета в Милано, публична економия. Благодаря. Аз ще се изкажа на италиански, това е матерният ми език и ще ми бъде по-лесно. Първо бих искала да благодаря за това, че ми давате възможност да участвам в семинара. Много се радвам, че последните е, че при анализа на последните цифри и тенденции на трудовия пазар успяваме да отделим вече и е, разликите, тенденциите в е, практиките на заедостта на мъжете и жените, защото на трудовия пазар има разлики в техните, възможностите на мъжете и на жените да получат образование или да бъдат назначени. И когато разработваме ефективни политики, ние трябва да отчитаме именно тези разлики. Европейската комисия поръча едно голямо изследване. В момента то се приключва. Още едно, освен това, което прави вашата комисия, така че в края на кращата вече ще имаме достатъчно данни за това какви са различията между половете. Има достатъчно данни, достатъчно статистически данни, които ни дават възможност да направим един по-задълбочен анализ. Моята задача днес е да представя накратко някои от основните разлики, които се очертават. Разликите в положението на младите хора на трудовия пазар, особено тези породени от кризата. Първата очевидна разлика и първото нещо, на което искам да сложа акцент, е фактът, че така както е, е случаят и с е, по-възрастните, кризата се отрази повече на младите мъже, отколкото на жените. Е, по отношение на безработицата, процента на безработица сред младите мъже е, се повишава изключително много. Виждате на първата графика отляво. Младите мъже на възраст 15 до 24 години, безработицата сред тях е по-висока от тази за жените на същата възраст. Тук трябва да отделим особено внимание на подробностите, защото не става само дума за процента на безработица, а именно и за процента на тези млади хора, които нито работят, нито подлежат на обучение – Тоест, хора, които са се отказали да търсят работа, но освен това и са се отказали да търсят образование или професионално обучение. Те просто са излезли от трудовия пазар, дори не се опитват да влязат на него. И е, в такъв смисъл те са най-много подложени на риска да бъдат изключени от трудовия пазар е, през целия си живот. Е, следващите две графики показват процента на е, млади мъже и млади жени, които не учат и, не се, и са безработни. Там е, този процент е по-висок сред жените. Това се дължи, дължи на факта, че след известно време жените просто напускат трудовия пазар, престават да търсят. Още един фактор, който следва да отчетем. Извинете, малко се обървам към в слайдовете си, но мога, трябва да се каже, че има разлика между различните страни в това отношение. което може да се дължи от една страна от различните последици от кризата в отделните страни, но също така и от различията в политиките, които прилагат страните в подкрепа на заедостта на младите. Тези страни, където има най-малък процент на млади хора, които не учат и не работят, са скандинавските страни и страните от Централна Европа. А източна Европа, Южна Европа и англосаксонските страни отбелязват процент на неучещи и неработещи младежи, който е много висок. Тоест някъде има проблем, било то в политиката е в подкрепа на младите хора е, и политиките за трудовия пазар. Има много големи е, разлики е, между страните и когато разглеждаме е, процента на мъжете и жените, които не учат и не работят. В някои страни този процент е по-висок за младите мъже, а в други страни е много-много по-висок за младите жени. Друга много съществена разлика, която не бива да забравяме, е какъв е самият състав на тази възрастова група. Младите мъже, които не учат и не работят, са по-скоро безработни млади мъже, които търсят работа, а младите жени са по-скоро млади жени, които не са активни, т.е. дори не търсят работа в състояние на пълна пасивност. Не, не преминават през професионално обучение, не учат, не търсят работа. И е, този процент се засилва с възрастта, т.е. за възрастовата група 25-29 е по-висок, отколкото за възрастовата група 14-25. Може би защото в първата възрастова група 25-29 е, младите жени за е, започват да формират семейство, раждат деца и излизат от трудовия пазар. Има определено проблеми за съчетаване на семейния и работния живот, когато човек излиза от най-ранните младежки години и този риск се засилва, защото когато веднъж си излязал от трудовия пазар – е много по-трудно да се върнеш обратно на него с напредване на възрастта. Така че неактивността, незаетостта на младите мъже и жени има различни последици и различни причини. Защо а, младите жени остават неактивни? Основните причини са обикновенно семейни ангажименти. Около 55% от неактивните жени, които не учат и не се обучават, изтъкват като причина семейни причини. А сред младите жени причината за неактивността им е по-скоро това, че са обезкуражени. Младите жени много повече се подлежат на семейни задължения, имат семейни задължения, докато младите мъже просто се чувстват обезкуражени. Има, разбира се, и други е, характеристики на този феномен, но предполагам, че другите оратори ще ги застъпят. Искам да коментирам колко е важно нивото на образование, особено за момичетата. Този фактор се е, отразява много по-малко е, е, на Тоест факта, че имат по-високо образование, има различно отношение към възможностите за заето в зависимост от различните страни. Дали е, има много висок процент от млади жени, които а, излизат от университетското образование. Не знам дали нещо виждате и разбирате от графиката, която ви показвам, но там се дават проценти като най-светлата част от графиката показва неактивните млади мъже и жени, неактивни, което е различно от безработни. Ето тук ви показвам цифрите за младите жени, които дават отговор, че не учат и не работят, т.е. са неактивни заради семейни задължения – виждате, че има разлика между а, семейното им положение. Също така, жените с а, деца, това са по-светлите колонки. Там процента на неучещи и неработещи е много по-висок. Т.е. отново семейните задължения обясняват до голяма степен факта, че тези млади хора не учат и не търсят работа. И ако мога да направя заключение, какво определя разликите в половете и повед... различното поведение на трудовия пазар на младите хора от гледна точка на пола им? Първия фактор бяха семейните отговорности, вторият е сегрегацията в образованието и професионалното обучение. Е, данните и проучванията, които се извършват, е, очертават следният е, проблем. Момичетата получават обучение и професионално образование, което по-трудно намира реализация на трудовия пазар. Те получават нива на образование, които всъщност не се търсят от дружествата на трудовия пазар и именно по тази причина за младите жени е по-трудно да намерят работа. Също така, младите жени участват много по-малко в програми за професионално обучение. Има проучвания, които показват това. Третия фактор са стереотипите, свързани с пола и дискриминиране. Има така, подход на компаниите при наемане и уволняване на работници. Ето ви данни от Евробарометър, съвсем скорошни, които ясно показват какви са критериите на компаниите, когато те решават кого да уволнят. Както виждате, има огромна разлика между критериите при наемане на мъже и на жени, примерно за професионалния опит, за нива на квалификация. Е, всички тези е, критерии са много по-строги за жените, отколкото за мъжете. Е, също тук много повече се гледа дали жените имат деца, примерно, или не това е отново фактора семейни ангажименти. Но си, вижте, е, дори е, съществува съображението външен вид, как изглеждат е, кандидатите и в този случай виждате, че за мъжете този критерий има много по-малко отношение към наемането им на работа, отколкото за жените. Тоест, политиките за трудовия пазар и регулаторната рамка трябва да отчитат това. Важно е също да има политики за подпомагане на отглеждането на деца. До този момент, като че ли тези политики не отчитаха толкова много разликите в половете и затова не бяха толкова ефективни за жените. В проучване на комисията се прави един конкретен анализ за това как е, различните политики, е, е, какви са е, тяхното отражение в политиките за отчитане на разликите между половете. И много често на национално ниво това отчитане на разликите просто липсва. Какви са последиците от е, безработицата е, сред младежта и разликата между двата пола? Съществува много научна литература, много данни, които показват, че прехода от е, обучение към работа е един много чувствителен, деликатен период и какво се случва това, което се случва в този период, се отразява на дохода, а и на здравето на хората до края на живота им. Този ефект се нарича така ефекта на белязването или нараняването, т.е. ранното изключване от трудовия пазар си носи своите белези, постоянни белези до, през целия живот. И а, отраженията са по-отрицателни за младите жени, защото те излизат от трудовия пазар за много дълго време. Какви са последиците? По-висок риск за бедност – влушени е, шансове за дългосрочно развитие, е, по-малка възможност за достъп до системите за пенсиониране и здравеопазване, защото, например, пенсиите се базират на това какво сте плащали докато сте работили. И ако не сте имали постоянни вноски, е, в края на краищата пенсията ви ще бъде по-малка, т.е. се повеличава е, риска от бедността. В е, много страни също съществува риск за загуба на, на права, на, на достъп до социална закрила. На места има изискване за това да се предоставят социални помощи едва след като човек е, е, е работил известно време. Трети проблем. Губи се губи се от потенциала, не се оползотворява потенциала, квалификационния потенциал момичетата, които не са на пазара на труда, всъщност е, е, са доста по-квалифицирани от много момчета и, и това е загуба. Това е загуба не само економическа, но и социална. Още две неща искам да ви покажа и приключвам. Това е показателя риск от бедност за младите, младежите от е, между 18 и 24 годишна възраст между 2005 и 2011 година. Както виждате, на червено, в червено виждате показателя при а, момичетата и а, този показател се е повишил повече, отколкото при а, момчетата. А сега виждате достъп до социални помощи. Тук виждате, че процентът момичета във всички страни, които получават социални помощи, е много по-нисък, отколкото при момчетата, защото момичетата са изолирани от пазара на труда, така че те нямат достъп до редица механизми за социална защита. И така, в заключение, Вече има а, различия между половете, още от ранна възраст в професионалния живот на човек. За момичетата е по-трудно да а, се реализират на пазара на труда и е по-вероятно да бъдат изолирани от пазара. Така че и рискът от бедност и от отчуждение е много по-висок. Това означава, че Междуполовите дисбаланси трябва да се решават от самото начало. Политиките трябва да бъдат насочени към ранния етап. Благодаря. За, за изложението на темата, мисля, че ясно, ясно посочихте, че има а, откроени разлики между мъжете и жените в много области. Сега ще чуем въпроси, но първо ще дам думата на заместник-председателката на комисията, парламентарната комисия. Тя е докладчик по доклада за влиянието на кризата върху равенството на половете. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Благодаря на нашия заместник председател Роберта за организирането на това изслушване по толкова важна тема. Аз считам, че на европейско ниво, както и на национално ниво, ние не се мобилизираме достатъчно, защото проблемът действително е реален – и, е, както каза и предходният оратор, е, проблемите, които се създават в момента, ще се отразят и в бъдеще върху едно цяло поколение. Аз е, искам да коментирам някои основни моменти. Ние също се възползваме от сравняеми, съпоставими статистики. Факт е, че има действително реална дискриминация – вие очертахте една, един аспект, но мога да кажа, че има и друга в групата, в лицата без квалификация. Момичетата много по-малко получават възможности за професионална обучение, защото те много малко имат възможност за последваща подкрепа, ако излязат от основния курс на обучението. Момчетата, ако имат проблеми с нормалното обучение, тъй като се знае, че те винаги имат проблеми, те като че ли имат повече подкрепа докато момичетата са по-спокойни, по-готови да се борят сами и е, много по-като че ли лесно е, е да бъдат забравени от системата. Това е нещо, което е, не трябва да е, забравяме и е свързано с това, което вие говорите за ориентацията. И второ, нещо, което също ми се струва изключително важно – момчетата, в момента момичетата са поне толкова добре образовани, колкото и момчетата. 60% излизат випускници от университетите момичета. Тоест във всички е, конкурси, на всички нива, на всички е, етапи, момичетата е, се справят по-добре, отколкото е, момчетата. Сега не говорим дали са по-интелигентни, но е, факт е, че те се научават да, уч... да четят една година по-рано от момчетата. Но те се справят добре с образователната система но, що се отнася до професионалното обучение, когато има вече инвестиции от е, частния сектор и от, е, от е, родителите и от, е, и от публичните средства, тук се поставя въпроса какво правим ние с тези средства. Статистиките показват, че момичетата по-късно влизат на трудовия пазар. 6 месеца поне по-късно влизат те на трудовия пазар. Тоест, има а, дискриминация в а, самото начало за започване на работа. може би можем да а, разгледаме слайда с различните критерии за назначаване. Искам да ви покажа. Не, трудно е да се повярва. Аз казвам тези неща на публични срещи и хората не вярват. Първия критерий за назначаване на една жена, е, първия въпрос е имате ли деца и възнамерявате ли да имате деца? Това е първият критерий при назначаване на работа. Второ, е, на разположение ли сте, т.е. гъвкава ли сте по отношение на работното време. А после е, в ляво виждате професионален опит. За жените това е на седмо място като критерий. А мога да ви кажа, че жените са 60% от завършващите т.е. за тях са разходвани средства и публични, и частни, но професионалното обучение, образование, опит е едва седмия критерий. А що се отнася до мъжете, критериите са напълно различни начина на подреждане – децата. Ако някой ги пита за деца, даже никой не обръща внимание. Професионалният опит е първият критерий. А въпроса за това имате ли деца е десети по, в, в тази скала. Значи жените, които имат съответни квалификации, които са минали през съответното обучение – не, не могат да се възползват от тези си е, предимства е, в едно интервю е, за назначаване. Също така, не малко, знаете, всички говорят, че това, външният вид е, как изглеждате, третия критерий при е, интервюто. Виждате тук данни за европейски е, средната европейска стойност. Виждате а, е, за разликите между мъже и жени по отношение на а, е, назначаването, свързано с критерия семейно положение и деца – и именно това е аспект, който трябва да бъде решаван на европейско ниво. Това е спирачка пред назначаването на деца, на младите хора. Страните, които се намират от дясно на средноевропейската стойност, там общественото мнение и въобще възгледа в това отношение е по-различно. Сега не мога да кажа, че няма разлики в наемането на мъже или жени, в зависимост от това дали имат деца или не, но там разликите са по-малки. И това е въпрос, който трябва определено да се разгледа. Трета графика ви показвам. Тук показваме разликата между назначаването на мъже и жени. Е, не знам дали можете да си представите или да отгаднете е, кой критерий е най-важен за мъжете. Виждате, картината е напълно обратна тук. Тук за мъжете е, на първо място е професионалният опит много, много по-високо стига графиката, отколкото изискването за професионален опит при жените. Факт е, че младите момичета учат по-дълго, но им отнема и много по-дълго време да започнат първата си работа. Защо? Защото критериите не са в тяхна полза. Изпуснах да ви кажа нещо. Въпроса за това дали са достатъчно гъвкави спрямо работното време. Това е своего рода отрицателна дискриминация. Жените, освен това, не бива да забравяме, че биват наемани на първата си работа, с средно 16,7% по-ниска заплата от мъжете. И ако картината не е първа, пълна, нека да ви кажа, че има проучване на ОИСР, което казва, че всяко раждане на едно дете води до разлика в заплащането с минус 12%. Тоест, заплащането на жената е по-малко привлекателно. Съществуват проблеми за съчетаване на професионалния и семейен живот и с економ... настъпването на економическата криза, жените, които така или иначе работят повече на временни работни места, жените, които често работят на временни работни места, те просто безмълвно се оттеглят от пазара на платената работа. Тоест, понасят, някои понасят директно въздействията от кризата а, и биват отстранявани, а други се оттеглят тихо мълком така да се каже, и се ангажират в неплатена дейност, примерно доброволна дейност и така нататък. Това води до е, обедня, е, сериозни е, нива на бедност сред жените. Бих искал да имам много повече време, господин председател, да коментирам тези неща, но трябва действително да бъдем изключително, изключително бдителни. Е, защото е, вкарването на жените в състояние на крайно обедняване е и економически и политически проблем. Както казах, в началото доклада на колежката Морен Шартие е много важен. През март бе прият на пленарно заседание. Економическата криза и нейното въздействие върху равенството на половете. Та благодаря ви още веднъж, че дойдохте и днес да говорите пред нас. Сега ви давам думата за въпроси, изказвания. Морвай, Госпожа благодаря. Благодаря, че организирахте този семинар. Благодаря ви за двете презентации, които изслушах с интерес. По принцип искам да знам а, какви регионални различия сте установили. Аз съм от, а, а, аз съм от Унгария, бивша комунистическа страна, сравнително нова държава членка. Говорим за заетостта в Европейския съюз изобщо, да, нещата са малко по-добре да, там по отношение на половете равенство. Какви обаче разлики сте намерили между източна и западна Европа? Също какво сте установили? и по отношение на мобилността на жените в Европейския съюз. По принцип, е, да резултатите би трябвало да са положителни, но, но а, реалният опит всъщност а, е, е, често пъти се свежда до, до принудителна миграция, напускане на местната си общност и страна. Често пъти тези жени са принудени е, да се занимават с нископлатена домакинска работа в по-богатите държави в Западна Европа. Имате ли някакви, някакви заключения, наблюдения по този въпрос? Госпожа Самък, ако искате да отговорите, заповядайте. Да, благодаря. Да, има доста сериозни а, различия между страните по всички показатели. в някои източноевропейски страни половите различия са особено е, изострени. Говоря за изразена дискриминация срещу жените. Е, също да, има, такъв, има такъв феномен. Е, жени, които са принудени да напуснат страната си, да работят в по-богати страни. Има изследвания, има едно италианско изследване, е, например – за това, което на италиански се казва баданте, домашните помощници. които се грижат за деца, за възрастни хора. Не мога да ви дам конкретни данни, но има сериозни национални а, различия. Но това са неща, които се променят. Е, в, минало, в миналото е, основно мъжете пътуваха е, в чужбина за да работят, сега са по-често жените. Оставят си семействата, децата. Но да, нямам обаче конкретни данни по въпроса. Госпожа Клебети. Нормански ще се изкажа. Няколко коментара имам. Накратко ще ги споделя, защото трябва да отида в Комисията по заедостта. Там имаме гласуване. Според мен най-сериозният въпрос, с който трябва да се справим, с стереотипите. Доста тъжни факти имаше в изложението на госпожа Морен Шартие – Първо, жените трябва да понасят социалния натиск, социалното напрежение от това, че трябва да раждат, ръждаемостта спада, въпреки че е хубаво да се раждат деца, но пък жените в същото време и трябва да работят, защото са се образовали, обучили и работим, живеем в 21 век. Ако няма как да не се работи. И а, жените трябва да балансират семейството и кариерата си. А това е трудно. Трудно се постига баланс между кариерата и е, семейството. И, и това всъщност е задача, която стои само пред жените. На мъжете не им се налага да правят такива компромиси. А жените буквално трябва да жонглират. А економическата криза се отразява и на мъжете, и на жените. Но е много важно това, че е, разглеждаме половото измерение на тези въпроси, между половите различия. Не можем обаче да използваме едни и същи инструменти за всички. Защото мъжете и жените не са равнопоставени. И бих искала да се намерят конкретни решения, понеже всичко, което днес се казва, естествено е вярно, но ни трябват решения. И имам един Има един а, риторичен въпрос. Намерени ли са решения? Намерен ли е... Знаете сигурно, че по предложение на комисар Рединг е, се, е, предстои да се приеме една директива за е, уравновесяване на броя на жените в бордовете на директорите. Е, това би било едно конкретно решение. Въпросът ми е дали има други конкретни решения. Първо, нека да кажа, миналата година в Франция, в моята страна, се проведе едно голямо проучване и въпросът беше, считате ли, че по време на криза мъжете трябва да имат предимство за достъп до работа? 63% от запитаните отговориха да. Стереотип ли е това? Помислете като имате предвид, че е, заплатата на жените е по-ниска, работата им не е толкова престижна. Ето, виждате отговор. И е, въпреки, е, че вече ние сме постигнали много по отношение на образованието на младите жени, продължават проблемите за съчетаване на семейния и професионалния живот. И е, да речем участието на е, жени в управителни съвети, според мен е, е, трябва да има законово задължение за споделяне на задълженията между мъжете и жените, включително и в е, семейството. Освен това, нека да ви кажа, че жените е, не действат достатъчно умно. Те глезят е, мъжете по отношение на чисто емоционалния живот, е, на това какво, какви са техните задължения за участието и отглеждането на децата. Така че смятам, че трябва да има споделяне в това отношение. Госпожо Станък, последни заключителни думи, преди да преминем към следващата част от семинара. Да, благодаря. Според мен проблемът е в това да може да се избира. Да, да имаш избор. Вярно е, че стои въпроса за разделението на труда в дадено семейство и могат да се провеждат, провеждат информационни кампании, обучения и така нататък. Един от основните проблеми обаче е липсата на услуги, на грижи, които да дават е, право на избор на жената, да й дават възможност да избере да работи, въпреки че трябва да отглежда децата си и с а, съкръщаването на обществените бюджети а, се се изостря а, този проблем. Защото бюджетните съкръщения засягат а, детските заведения, например, или заведенията за възрастни хора. с съкрещаването на тия а, разходи всъщност се пренася а, бремето върху плещите на жените. А, да, стереотипите, културните стереотипи са проблеми, но има и по-конкретни проблеми, конкретни проблеми, свързани с липсата на услуги или недостига на услуги. Председателя, благодаря с това приключваме първата част и преминаваме към втората. А тук ще се разместим малко на трибуната. Благодаря ви още веднъж. Е, и сега искам да поканя следващата група оратори. Следващите три оратори. Заповядайте. Господин Молиноево, госпожа Старк. А докато се организираме, искам едно съобщение е, да направя. Е, две групи е, посетители имаме. Ако не греша, първата е от Фридишер Стифтунг, а втората са, са стъжанти от Генерална дирекция ТРАД. Добре дошли на нашето заседание. And uh, we, of, as I told you, we now going to the next както казах, е, започваме втората част от семинара. Анализа на аспектите на половото равенство на пазара на труда за младите мъже и жени. Първо Агнета Старк ще говори която, за, за последиците за последиците от образователното ниво, въздействието на образователното ниво върху пригодността за заетост. След това ще слушаме Катарина Неведалова, която е написала редица книги и аз съм ги чел, чудесни са. Економическа теория, счетоводна теория, економически промени, идеите за платената работа и така нататък. Заповядайте. Discussing... Благодаря. Обсъждането на равенството между половете понякога е доста потискащо. Радвам се, че ще мога да, спомена един пълен успех през изминалите 50 години, при който достъпа на жените до образование в глобален план наистина се превърна в е, един феноменален успех. Жените усилено и непрекъснато се боят да им бъде позволено да участват на всички образователни нива. Сега по цял свят се вижда вече ефекта. Според Световната банка образованието на жените е един от основните залози за економическото и демократично развитие на дадена страна. След малко ще ви дам конкретни примери. Жените и момичетата днес – участват и успяват на всички образователни нива в Европейския съюз. Много често се справят по-добре от момчетата и мъжете, които сега, като че ли, пренебрегват някои вълнуващи образователни възможности, които се предлагат. Това е новост. Не бе така преди. От доклада на ОИСР, както знаете, това организация, по-голяма от целия Европейски съюз, във всички страни с налични данни, момчетата има по-голяма вероятност от момичетата да напуснат без да завършат средно образование – Това са рано напускащите учили... училище. В Европейския съюз 11,3 на 100 от жените и 15,3 на 3 на 100 от мъжете отпадат от училище преди да завършат средно образование. Най-големият рекорд е в Испания. 31 на 100 от младите мъже отпадат от училище и 22 на 100 от младите жени. В другия край, в най-низки стойности е Чехословакия. Чехия и Словакия. Само 5,4 на 100 от мъжете отпадат. В Словения само 2,5% от жените отпадат преди да завършат средно образование. Значи това не може да се дължи на биологията. И явно става въпрос за сложни взаимоотношения. Завършването на средно образование сега е необходимо условие за навлизане на пазара в труда. Преотвратяване на отпадането на млади хора от училищата придобива все по-голямо значение. Жените има по-голяма вероятност да завършат средно образование от мъжете. По-вероятно е те да изкарат и висше образование. Диаграмата не е хубава, но Вижте най-високите стойности, зелените колонки. Висше образование по пол. 2012 година за Европейския съюз. Възрастова група 30-34 години, само за жените са данните. Най-горната стоеност е 60 на 100, след това 55 на 100 е по скалата Виждате, че има много страни със стоености около 50 на 100. От жените с образ... висше образование на възраст 30-34. Най-низките стоености означават просто, че няма данни. А сега мъжете 47,5 на 100. Оттам почва скалата. Няма една страна с 50 на 100. Цифрите клонят към 40 на 100 и даже значително по-низко от това за редица страни. Това е огромна промяна спрямо положението преди 30-40 години. Младите жени следват висше образование. Те се борят с класовите различия – ако видите завършилите висше образование, чието родители нямат висше образование, ще видите, че жените отново са пред мъжете. С 10% повече са жените спрямо мъжете, които отиват да следват университет в страни, които са толкова различни като Гърция, Исландия, Норвегия, Португалия, Словения и Испания. Жените надхвърлят класовите граници, преодоляват трудностите, постичат от факта, че родителите им са без висше образование и постигат успехи. На всяко образователно ниво намалява риска от безработица. Текущата економическа криза засегна хората, най-много хората без средно образование, завършено средно образование. И тук е, интересното е, че по-засегнати са мъжете, отколкото жените, вероятно поради факта, че са изчезнали някои традиционни мъжки е, работни места, например в сектора на производството. Това обаче не означава, че на жените им е леко. Мъжете на някои части от трудовия пазар се изправят при същите проблеми като жените вече, но при все това жените срещат значителни проблеми. Ако видим какво се случва, когато сте на пазара на труда, образователното ниво играе голяма роля за вашия доход. Висше образование означава по-малка вероятност от безработица, по-високите образователни равнища принципно означават по-добро заплащане. Във всички области на пазара на труда обаче мъжете изкарват повече от жените със същото ниво квалификация. жените следват висше образование и макар и да и въпреки това не получават също заплащане като мъжете. Защо тогава избират висше образование? Ами защото иначе ще изкарват още по-малко пари без висше образование. Интересното е, че изглежда намалява интереса към висшето образование сред мъжете, даже към всякакъв вид образование, независимо, че те изкарват повече, ако завършат висше образование. Често се казва, че жените не взимат економически целесообразни решения, економически разумни решения. Повдигам въпроса, мъжете не са ли изгубили част от своята економическа рационалност, економическия си разум? А това е въпрос, който човек определено може да зададе. мъжете и жените не се насочват към същите образователни области. Традиционните обособени сектори за образование на мъже и на жени вече не са същите. Например, в сектора на грижите. Ако вие сте сестра в реанимация, трябва да имате висока научно-техническа квалификация, високо ниво на прецизност да проявявате състрадание и да можете да общувате добре. Един високо квалифициран инженер, който е началник на отдел в голямо дружество, най-вероятно много повече зависи от умения да общува с служителите си, отколкото от чисто инженерните си умения. Те си говори за това какво не правят жените, но много по-малко има информация за това какво правят. Много лесно се казва, че представляват проблем, че имат големи проблеми в живота си, обаче трябва да се опитаме и какво реално вършат. Какви са техните интереси, приноса им към семейството, Много трябва да внимаваме, когато охарактеризираме негативно цяла една група хора, които са неучащи, неработещи. Не можем да приемем, че те не вършат абсолютно нищо. И това е много важен момент, който заслужава повече внимание. Да научим какво правят много от младежите в Европа и какво мислят. В различните страни тези групи имат различни характеристики. Има един много интересен доклад, който съм визирала в доклада. Няма да се спирам на него. Моля ви да се запознаете с него или поне с резюмето и статистическата информация. Там става ясно, че проблемът не може да бъде решен само с едно единствено решение. Ако имате млади квалифицирани жени, които и искат да влязат на пазара на труда, положението е много по-различно от мъже с ниска квалификация, които не могат да влязат на пазара на труда, или мъже с квалификация, която вече не е актуална. Ако се спрем на прехода от образование, отвън към пазара на труда, знаем, че полът играе роля. Младите жени много често изпълняват временни длъжности при лоши условия. Как можем да им помогнем все пак да изградят своят портфел на квалификация? Как можем да убедим младите младежи да приемат оферти за работа, след като те изначало са загубили интереса си към образованието си. Младите мъже и жени мигранти са конкретен проблем. Според едно задълбочено проучване на ОИСР, поради географската концентрация мигрантите ходят на училище където на повечето деца майките не са ходили на училище. Ако те бъдат разпръснати по различни училища, ще имат много по-добро бъдеще. Трябва да мислим и напред в бъдещето. Когато говорим, че жените рискуват да се свръхобразовани, много важно е да посочим риска от дефицит на образование сред мъжете. Да речем, Южна Корея иска 80 на 100 от населението да е с висше образование. И да кажем, че жените са свръхобразовани е проблемно твърдение наистина. Много важно е да използваме информацията, която вече показах. А именно, че не се отчитат високата квалификация на жените сред работодателите. Те са квалифицирани, обаче работодателите проявяват по-голям интерес към това дали жените имат деца или как изглеждат. Относно бъдещето, През 2035-2045 година ще работят младите, които сега се обучават. Хубаво е да имаме високо квалифицирани, любознателни, мотивирани младежи в работната сила, които да намират решение на всички проблеми, които даже не може да се представим сега. Това е нещо много важно. Образованието не е решение на всичко. Образованието не е само за целите на пазара на труда, но всеки младеж да реализира мечтата си, да работи усилено, да събира информация, да реализира идеите си, според мен е най-важното за Европа днес. Благодаря. Благодаря ви, Анета Старк. Вашето изказване отправи ясно послание. Точно с това впечатление останах, когато прочетох вашата книга и в нея имаше много ясно послание. Още веднъж благодаря. Съповядате за изказване. Сега за изказване има думата. Първа е госпожа Катарина Неведалова, докладчик в Сянка на становище на Комисията по жените за борба с младежката безработица, евентуалните решения. Заповядайте. Ще говоря на словашки, така че може да си слушате слушалките. Първо, искам да ви благодаря и също времено да се извиня, че имах някои други ангажименти, поради които закъснях. Съжалявам, ако повторя нещо, което вече е казано. Много съм съгласен с колегата преди мен. С изключение на едно казахте, че образованието не е решение на всичко. Може и така да е, но то помага за решаване на проблемите. И това е един дългосрочен процес. Той няма да реши проблема незабавно, но това е едно основно средство, с което човек може да разполага през живота си. Затова е важно да продължаваме да инвестираме в образованието и да подпомагаме този сектор. Това ще е основната теза на моята презентация. Относно безработицата сред младежите, през март тази година 23,5 на 100 е процента, което е много. Същевременно обаче има 2 милиона работни места, които са на разположение, обаче не могат да бъдат запълнени, защото липсва необходимата квалификация у кандидатите. Тези дни както предлага Европейската комисия, а и групата на социалистите в Европа, Днес Трябва да извършим реформа на образователната система. Проблема трябва да се реши с реформата. Това е структурен проблем. За да не трябва непрекъснато да се обсъжда на всеки 5-10 години относно младежите, които са безработни днес, около 60 на 100 от завършващите университет са жени – само, че къде са те? На пазара на труда. Ако разгледаме статистиката за работните места, ще видим, че мъжете някакси по-успешно си намират работа. Наистина, ако една жена се опитва да започне работа, работодателя винаги я пита кога възнамерявате да имате деца. Евентуално би предпочел един мъж за тази позиция, защото ще е сигурен, че няма да му се наложи да взема отпуск по майчинство известно време. Трябва да подпомагаме жените предприемачи. Това е необходимо. Трябва да помагаме на жените да не се страхуват, да не се притесняват да създадат своя собствен дружество, бизнес, който да им осигурява прехрана и да не трябва да се притесняват дали и кога ще имат е, деца и дали ако има деца някой друг няма, ням, някой няма да ги уволни, тъй като това е нейно собствено дружество и тя контролира нещата. Друг проблем има младежи, които нито учат, нито работят, нищо не правят. Това наистина е една отрицателна тенденция. Трябва някакси да активизираме тези младежи. Има много програми, младеща в действие, например, по линия на Европейския съюз, които предлагат на тези лица така нареченото неформално образование. Ако не могат да си намерят работа, те поне могат да получат някаква по-различна квалификация чрез това неформално образование. Макар и това да не е класическо образование, то също е много важно. Друг начин да помогнем на жените да се намерят място на пазара на труда е да помагаме на момичетата да следват е, научни дисциплини, математика, защото в бъдеще ще имаме нужда от повече специалисти в тези области. Не може само момчета да учат е, математика, може би някой ден някоя жена ще развие някаква нова математическа теория. Това е въпрос, който трябва да се реши на ниво начално и средно образование. Учителите трябва да насърчават момичетата да се интересуват от такива предмети. Виждам, че времето ми изтича. Ще се опитам да бъда максимално кратка. Трябва да помогнем на жените да съчетават е, семейните си задължения и работните си задължения – трябва да осигуряваме грижа за децата. Ако една жена реши да има дете, трябва да има място, където някой ще се грижи за това дете. Това трябва да се гарантира от държавата. Жената трябва да е сигурна, че когато се върне след като изтече отпуската по майчинство, ще получи същото възнаграждение, не 12 на 100, по-малко, както е все още. Се съще... продължава да съществува това разминаване в заплащанията. Четири страници са предложенията ми, но нямам време за всичко, затова ще спрата тук. Благодаря, много се радвам, че имате четири страници с предложения. С удоволствие ще а, участваме в е, доработването на текста, но сега трябва да продължим. Давам думата на госпожа Суда, моля. Добър ден на всички. Първо, искам да се извиня. Предполагаше се да се изкажа в първата част, но имах други ангажименти. Но ако мога, ще коментирам няколко неща като първо искам да се спра на въпроса за образованието и как то се свързва с възможността после да си намериш място на трудовия пазар. Ще ви кажа какво е моето мнение. В някои страни, и моята е от тях, се случва следното. мнозинство, много млади хора, които са изключително добре квалифицирани, не могат да намерят е, работа в своята страна. И това явление се засилва все повече. Тоест, е, младите, които са най-квалифицирани, или не си намират е, работни места, или намират работа, която е много нестабилна, и всъщност работят е, в много по-лоши условия от хора, които са по-низко квалифицирани в други страни. Тоест, хората, които са инвестирали най-много в своето образование, не извличат изгоди от това. Хора с магистърски степени, докторски степени, е, всъщност не могат да получат постоянно работно място, много често получават нещо равносилно на стипендия като заплащане. В Португалия, например, която, в която се, много дълго време се налагаше модела на ниското заплащане, само определено ниво на образование, хора с определено ниво на образование могат да влязат в трудовия пазар – има много други, които не могат да влязат в него, защото са прекалено образ... образовани, например. Това има огромно отношение върху структурата на трудовия пазар, а също така и води до изтичане на мозъци. Много хора напускат страната, защото те са инвестирали в своето образование, но не могат да получат реализация в родината си. Аз познавам много, много такива хора, които а, всъщност крият квалификациите си в а, кандидатурите си за работа, защото в противен случай ще се окаже, че са прекалено високо квалифицирани. А и работните места, които се предлагат, не изискват толкова висока квалификация. Това е една от тенденциите. Друга тенденция, която се наблюдава в момента е, че е, учещите се или учениците, като виждат какво се случва, всъщност не се чувстват мотивирани е, да учат. Е, те е, са свидетели как хора, които са учили много повече от тях, имат много по-високо образование, не получават работа тогава. Те си задават въпроса защо да уча повече, след като перспективите пред мен ще са същите, т.е. няма да мога да си намеря работа. Е, това реално не е така. Е, знае се, че дори, че да има много безработица сред е, завършилите университет, все пак са по-добри перспективите ти за заетост, ако имаш висше образование. Въпросът е обаче какви са политиките на трудовия пазар и какви са различията на този трудов пазар в Европа? В някои страни има определени типове заетост, които се прилага, предлагат, в други страни други. И е, следва да се направи така, че хората, които е, се появяват на трудовия пазар, имат съответните квалификации, които се търсят. По този начин ще могат те да си намерят работни места. В противен случай всички тези инвестиции просто ще бъдат хвърлени на вятъра. Благодаря. Госпожо Старк, искате ли да отговорите, да коментирате? Според мен, действително е много важно точно в подробности, в дълбочина да се анализират това какъв тип проблеми е, трябва да се решат на конкретното място, защото действително в някои европейски страни има високо квалифицирани лица, които са си намерили своята позиция. В други страни има високо квалифицирани, които не могат да си намерят работа. А, именно това несъответствие трябва да се преодолее. Също така Европа застарява. И е, оттам е, ще се наложи да се намират млади таланти, които да вземат за ответните места. Също е, има различия за това какви са търсенията, защото цели отрасли на моменти в Европа изчезват, затова е много важно да се преквалифицират е, работниците и също така е важно е, какво, в каква посока да се образоват е, младите. Във всички случаи няма едно решение, един аршин за всички ситуации. Благодаря. Сега искам да дам думата и да поканя господин Молиноево да заеме мястото си тук на подиума. Той ще е, говори за трудовия пазар и въздействието на е, грижите за деца и грижите за други членове на семейството върху е, избора на кариера. Господин Молинево се занимава с научни изследвания по отношение на качеството на живот и работа, члена на Европейската мрежа за услуги, включително и за деца с умствени проблеми. Заповядайте. Um, um, for uh, this uh, workshop we've looked at uh, three... За днешното заседание сме разгледали три аспекта на на а, лицата, които се занимават с грижи за деца. Използвали сме данни от Евробарометър. Положението на хората, които полагат грижи за деца и по-възрастни роднини. Попитали сме се да анализираме връзката и да направим сравнителен анализ на тези хора и хора, които са по-активно на пазара на труда. Направили сме и анализ на финансовата възвръщаемост в Австрия на и така, първо, младежи, които полагат грижи за по-възрастни родители. Данните от Евро, роднини, извинете, данните от Евробарометър показват, че в Европа има 2,2 милиона души на възраст между 15 и 30 години, които полагат грижи за по-възрастни роднини. От тях е, половината са активни, половината не са. Както се посочи по-рано, е, по-вероятно е жени да полагат е, грижи от дома за по-възрастни хора. Има сериозно разграничение, сериозни разлики в между заетите с това постоянно и, и тези, които а, осигуряват грижи на непълен работен ден. При частично заетите има, пос, има изразен баланс, докато при тези, които се занимават целодневно с това, преобладават жените. Хората, които се занимават с това, смятат, че е по-вероятно да загубят работа си заради а, кризата и също са по-пестимистично настроени по отношение на намирането на нова работа. Около 15% от тези лица под 30 годишна възраст, 30 годишна възраст са се занимавали с такава работа, полагали се грижи и в миналото. Това са данните за хора, които се грижат за по-възрастни родите, роднини. После, родители на възраст 18 до 29 години. Има а, огромен брой младежи с деца, които не работят, но биха работили, ако, а, ако им се предостави възможност за гъвкаво работно време. Около 18% са а, безработните, тези, които не са активни на пазара на труда. Тези 18% биха работили повече. Три въпроса сме задавали в изследването. Колко често им се случва да се приберат у дома твърде, твърде е, уморени, за да е, се заемат с домакинската работа? Следващия въпрос – до доколко се затрудняват в домакинската си работа поради професионалните си задължения и колко често всъщност имат възможност да се занимават с домакинска работа. Излиза, че хората с малки деца а, два пъти по-често а, имат трудности в балансирането на а, задълженията си на работа и от дома. Около 25% от хората с деца имат проблеми и у дома и на работа, а, а пък от тези, които нямат деца, само 10% отчитат такъв проблем. За, за разлика от е, младежите, които полагат грижи за по-възрастни роднини, тези с малки деца са по-песимистично настроени по отношение на положението си на пазара на труда. Изследването на качеството на живот в Европа е едно от малкото, които дава данни по, за проблемите на младите родители. А, в това число сме изследвали и а, а, достъпа до услуги за грижи за деца, детски заведения. Въпросът, който сме задали е дали са ползвали такива услуги и а, повечето от анкетираните са използвали или са се опитвали да използват такива услуги. 79% са това. Основна пречка са разходите. 62% отчита такъв проблем. След това а, не е възможност да се намери място в детско заведение. После третата пречка разстояние или други а, физически бариери. И накрая качеството на грижите, но това е по-малък проблем от всички други, които вече изредих. Та, такова е положението на младите мъже и жени, които имат задачи от дома си. Сега връзката с пазара на труда да видим. Първо е, трябва да внимаваме с причинно-следствените връзки. Обикновено приемаме, че децата, хората, като имат е, деца и няма достъп до детски заведения, няма да имат достъп до пазара на труда. По данните на Евробарометър, обаче е, не можем да кажем, че така на всяка цена стоят а, нещата. Така ли иначе, хора, за които е по-трудно да си намерят а, работа, по-лесно се съгласяват да се занимават с грижи за по-възрастни роднини. По данни на ОИСР пък има пряка връзка между достъпа до детски заведения и а, достъпа до пазара на труда за жените. Естествено, трябва да, в такъв един анализ трябва да се отрази цената на а, услугите по грижи за деца. Много е важно при провеждането на реформи в системата на социално осигуряване и данъчно облагане е, е, е, да се гарантира, че всяка промяна е насочена към осигуряване на равенство на половете. Има интересни изследвания на реформите в Австралия, Великобритания, САЩ е, и, и данъчната тежест при втора работа. Е, друго заключение е, че не винаги е решение да се инвестират повече средства в а, е, а, услуги за грижи за деца. В Швеция, например, неодавна а, имаше проучвания, които а, показаха, че допълнителни, а, допълнителни инвестиции в, в детски заведения а, не на всяка цена подобрява достъпа на жените до пазара на труда. Там така или иначе има добре развити такива системи, които с които са организирани е, на базата на гъвкави е, условия на труда и в това число работно време. Е, Австрийската камера на труда е дала прогнозни данни а, е, тая година за възвръщаемостта от а, е, тези инвестиции. Това е едно проучване, което се основава, които виждате на екрана. Създаването на нови работни места, възвръщаемост, приходи и, и като на базата на този анализ на разходите и ползите сме стигнали до нашите е, изводи какви са разходите, създаването на нови заведения, обучение. Ползите пък са не единствено разкритите нови работни места, но и косвено създадените нови работни места, например в строителния сектор. На базата на тези данни се изчислява възвръщаемостта под формата на а, данъци и такси, като пряка възвръщаемост. Има три начина за изчисляване на възвръщаемостта които са с различна степен на оптимизъм, така да се каже, изчисления. в трите сценария, дори в песимистичния, най-песимистичния, инвестициите в, здравни, в детски заведения а, са на лица след 3, 4, 5 години. около 30 до 40 хиляди нови работни места се разкриват чрез инвестиции в детски заведения. Както казах, това е едно наскорошно проучване в Австрия. Интересно би било такова едно цялостно проучване на детските заведения, услугите за грижи за деца и в други страни да се проведе. И така, в заключение, на базата на количествените и качествените е, данни, е, можем да заключим, че грижите за деца и роднини продължават да бъдат една от основните причини е, за неучастие в пазара на труда. сметка част от положението може да се дължи на мерките за финансова дисциплина и кризата. Виждаме, че в момента разходите, цената на тези услуги са основната бариера за достъпа до тях. Когато се опитваме да помогнем на младежите да получат достъп до пазара на труда, трябва да се има предвид не само таксите, не само разходите за услуги за грижи за деца, но също трябва да се разгледа възможностите за данъчна реформа и реформа на социално-осигурителната система. Благодаря. Председателя, благодаря. Вие подчертахте значението на услугите за грижи за деца. Това е много важна предпоставка, предпоставка за економическата независимост на човек. Сега давам възможност на колегите да вземат думата. Госпожа Молвай. Благодаря. Благодаря ви за интересното изложение. Неутрален ви беше по полов признак езика, когато говорихте за, за последиците, за въздействието на системата за грижи за деца върху пригодността за заетост на хората. Това е един доста оптимистичен сценарий. Ще ми се така достояха нещата в действителност, но към момента мисля, че това са въпроси, които много по-пряко засягат жените, отколкото мъжете доколкото аз разбирам нещата, но моля да ме поправите, ако греша. А, родителските отговорности все още се свързват най-вече с жената в много части на Европейския съюз. Особено в някои бивши комунистически е, страни, като моята, но както и в някои южни страни. Там се смята, че единствено жените отговарят за възпитанието и отглеждането на децата. И това поражда своите трудности, както чухме и по други поводи по време на днешния семинар. Това се отразява на достъпа до работа на жените, така че Казахме, че работодателите често питат, имате ли деца, планирате ли да имате деца. И естествено, това е сериозно затруднение, източник на сериозни трудности за жените. Та въпросът ми е, а това променя ли се? Ще се превърне ли в фактор за пригодността за заетост на мъжете? И ако това се превърне и в мъжки въпрос в родителските отговорности, това ще доведе ли до някаква промяна в детските заведения? Ще има ли повече инвестиции в детски заведения? Защото те са обществено благо, не са, не са нещо типично женско. Не, не е лична работа само на жената какво ще прави с детето си, как ще го отглежда. ако родителските отговорности са съвместни отговорности на мъжа и на жената. Не трябва ли да се промени балансът между работата и личния живот, е, като, като движещата сила е, е работното място? Не трябва ли да се поради едно разбиране, че една част от времето на човек само може да бъде посветено на работата и че всеки човек има нужда и от време за работа от дома си и за себе си и за децата си. Мисля, че това е един въпрос, който е от голямо значение за равенството между мъжете и жените. Затова ми бе толкова дълъг и, и завъртям въпроса. Сега, първо, по отношение на разделението на домакинския труд, данните показват, че жените все още повече време отделят на грижите за децата. Ежеседмично. Сега по отношение на тенденциите, можем да кажем, че има промяна, има изместване в тенденциите. Имаме спад в модела на мъжа като глава на семейството и и работещо лице. А в момента жената също често пъти работи поне на непълен работен ден. А е, по отношение на грижите за деца, изглежда, че е, е, бабата и дядото имат, играят все по-важна роля в този процес. На тях се разчита все повече. Има едно проучване, в което наричат бабата и дядото спасители на майката. Има страни, в които това е по-изразено и вие сама споменахте в Централна и е, Източна Европа, както и Южна Европа. Наистина, помощта от страна на бабата и дядото е, са единствената възможност за жените да стигнат до пазара на труда. Що се отнася до ролята на детските заведения и връзката с е, равенството и баланса на половете, интересни са с приблизителните стоености на а, Австрийската камера на труда. Там се гледат последиците за цялата економика, не разбито по, полове, по полове. Естествено, взети са предвид, взети са предвид работните места, които се разкриват в строителството, което е предимно мъжки сектор – Но разбира се, приобщаването на жените към пазара на труда е нещо е, много важно и създаването на тези нови 30-40 хиляди работни места е основната причина за възвръщаемостта на инициативата. Но има и много други елементи, които трябва да се включат е, в уравнението. Има необходимост за повече, по-дълъг работен ден, а, както за мъжете, така и на жените, повишеното потребление и така нататък. И така, благодаря ви. господин Молинуево. Матия Сутер от Инсбрук, университета в Инсбрук е следващия оратор, който и гост лектор в Кофенберг. Той ще ни запознае с изследването си на междуполовите разлики в ранните, по-ранните години от живота и отражението на това на пазара а, на труда. Ораторът е професор по експериментална економика. Заповядайте, имате думата. Добър ден! дами и няколко господа. Винаги, когато говорим за различия между половете на пазара на труда, първата цел би била да се генерира повече интерес у мъжете към тази тема. А сега да се спра на моя въпрос. Ако не сте били запознати, че има различия, свързани с пола на пазара на труда, по отношение на заплащане и израстване в кариерата, вече трябва да, да знаете на този етап. Има различни обяснения на този факт. Например, дискриминацията. Дискриминация на мъже срещу жени. Други фактори. Създаването на среда, където е трудно да жените да съчетават кариера и семейство. Или пък насочване към определени отрасли – жените клонят към такива области, където има малко обесценяване на човешкия капитал. Аз искам да се спра на един академичен дебат от последните 5-10 години. Е именно един допълнителен фактор, който води до различия между мъжете и жените – а именно половите различия в желанието за конкуренция. Сега, вместо да слушате, ще ви помоля да вдигнете ръка, ако сте получили работата си, без да кандидатствате, без да се конкурирате с който и да е. При вас е така. Добре, но вие сте изключение. Това просто е риторическо показано, че ако няма конкуренция, няма какво толкова да се получи. Има разлика между половете по отношение на приемането на предизвикателства. Моята теза е, че жените има по-малка вероятност да се конкурират от мъжете, което води по-късно до нивото на заплащане и повишаването в длъжност. Така стигаме до следните два важни въпроса. Какво може да направим, за да се борим с това явление? Това е пряко свързане с това въпроса дали не трябва да помислим за квоти и политическа намеса. Но това ще се спра по време на втората част от презентацията. Интервенцията не трябва да започва без да се знае къде се коренят тези различия. Ако ще има някаква намеса, човек трябва да е добре запознат с положението да е ясно кога има поведенческа разлика между мъжете и жените, защото именно когато възниква тази разлика, трябва да се извърши намесата. До момента всички презентации касаеха съвкупни данни, за възрастова група 15-19. Сега искам да видя как стоят нещата с най-низката възрастова група, да речем до 3 години. А сега подробностите. Ще ви запозная с едно експериментално проучване. С участници е повече 1500 деца и тинейджери на възраст от 3 до 18 години. Задачата е да се изберат предмет от кошница. Идеята е да се установи дали има някаква закономерност в поведението, под която да установим защо жените са по-малко склонни да се конкурират от мъжете. Ще карам в хронологически порядък – ще ви помоля да ме следите внимателно. Първо, насочихме се към тинейджерите. При пълнолетните е ясно, че жените не обичат толкова конкуренцията, колкото мъжете. Искаме да видим дали така е за тинейджерите. Насочихме се към лица на възраст 9 до 18 години. Имаше една проста задача. Да се да съберат три числа. Им казахме, това е експеримент и ще бъде заплатено според това, което направите. Някой от вас ще каже, но тук става въпрос за играчки. Да, но тези играчки са меродавни в случая. да речем да се съберат 95 и някои други числа. Съберете три числа, вижте каква е сумата. След това решихме да ви на колко въпроса е отговорено правилно. Това е единия вариант. А другото е, може да ви се плати според това, доколко добре се представяте спрямо останалите. Най-добре ще получи 4 пъти повече от останалите. Ако не сте най-добрия, получавате нищо. Избора е да платите, да получите нещо за всяко правилно правилен отговор или да получите само ако сте най-добри. Във втория вариант е ясно, че конкуренцията е много голяма. Това са пет езикови групи, от 9 до 10, 11, 12 и така нататък. Това е средната бройка правилни отговори. Две са тенденциите. Момчетата са по-добре при решаване на подобни задачи, т.е. това е хубаво, научават нещо в училище. Защо използвах математика? Защото аналитичните умения са много добър фактор, който предвижда вашите бъдещи доходи. На второ място, ако видите скобите, ако има препокриване между тъмно и светло, няма сериозно различие. Т.е. мъжете и жените са еднакво добри. Това е много важно. Значи, виждате, че тази тенденция въжи за всички групи. следващия слайд каква е вероятността мъжете и жените да изберат състезателната процедура, конкуренцията. Е тук мъжете са около два пъти повече от жените. Жените не обичат да се конкурират. Просто избягват конкуренцията. Дори и най-добрите жени се отказаха. Това не е показано на графиката, но наистина тенденцията е обезпокоителна. Значи, тук въпросът се не опира до квалификацията, а до стереотипи. Това е много важно и ще се върне на него. Искате да ме прекъснете ли? По-късно ще имате възможност за въпроси. Тук човек остава с впечатлението, че всичко е меродавно само за момента. Направихме две години по-късно също изследвания с тези деца. И се оказа, че положението е също. Не е като човек днес да е конкурентен, но утре не. Две години по-късно жените имаше още по-голяма вероятност да се откажат от конкуренцията, а мъжете още по-голяма вероятност да се включат в конкуренция. Тоест мъжете стават още по-конкурентни. И отново има сериозни различия по този индикатор между мъже и жени. И така ние стигнахме и до детските градини. Първо, децата трябваше да промягат 50 е, метра в физкултурния салон – задачата им бе сами ли искате или с конкуренти да се състезавате с други произволно подбрани деца. Физическо състезание. Който стигне първи финиша е първи, нали? положението е съвсем ясно. Пак имаше различни стимули. Ако изберете състезание, ще отвоите сумата, която изкарате, отколкото ако бягате сами. Ако загубите, най-вероятно нищо няма да спечелите, което може да докара децата и до сълзи на тази възраст. Не е като да не гледат сериозно на това. Резултатите. Времето за преодоляване на 30 метра за различни възрастови групи. Нали, с напредване на възрастта времето е по-малко, и тук виждате, че почти няма разлика между момичета и момчета. Физическите различия между момчета и момичета настъпват в пубертета. Така че в тази възрастова група няма някакви сериозни различия. Следващата графика склонността за конкуриране – черно мъже, бяло жени. И тук се вижда тенденцията да се избере състезание, макар че принципно и, децата, и момичета и момчетата са с еднакви възможности. Някой би, би казал, че методологията не е сбъркана. Не е така. Може би не сте избрали, ще кажат някои добра задача с бягане. Да изберем друга задача която е даже в полза на момичетата, пак за възрастова група от 3 до 8 години. Отляво има кошница с различни предмети. Задачата е от синята кошница да се изберат всички цилиндрични предмети и да се сложат в бяла чаша. Знаем, че жените са по-добре в такива задачи с тактическа физическа координация на връзката мозък-ръка. Това е задача, която е в полза на момичетата. Но това е факт, който би трябвало да знаят родители и учители. И ако момичета се справят по-добре, би трябвало да са по-склонни да се конкурират тук. Идеята е бе да се създаде такава среда, която да е против момчетата. Момичетата се справят по-добре, ще го видите. Очаква се да се справят по-добре. След това ще видим дали въпреки това са склонни да се състезават с останалите. Първо резултатите. Момичетата с по-високи резултати. В сравнение с предишните два експеримента. Тоест, наистина сме постигнали среда, която е по-благоприятна за момичетата. Относно конкуренцията, тук пак нали, имаше стимули. Ако спечелите, се, отвоява, се увеличава. За 3-4 годишните няма някакви разлики. И момичета и момчетата са еднакво склонни да се състезават. Само, че за 5, 6, 7 годишните всичко преключва. В смисъл, преключва че дори и при задача, при която момчетата се справят много по-зле, очаква се да се справят по-зле, те са по-склонни да се конкурират и състезават спрямо момичетата. Това е разлика между половете, но на какво се дължи тя? Няколко фактора. Първо, жените не обичат риска. А конкуренцията винаги е свързана с риск. Риск да загубиш. Има и биологични обяснения, защо жените не са склонни да поемат риск. И на второ място, момчетата са свръхуверени. Ако ги попитате колко добре са се справили, момичетата имат сравнително точна преценка на своя резултат. Момчетата се надценяват. Смеете се, но е така. Именно това се дължи от част и разликата между половете. Има една необяснена част от различията, която може да се дължи на стереотапи, на образование. С това приключва първата част, която е много важна – ако вземем пазара на труда, поне едно от нещата, на които се дължат различията между мъже и жени, започват много по-рано от момента, в който обикновено човек влиза на пазара на труда. И това е много важно за политиката, която човек възнамерява да прокара. Като си отправи тези различия, човек може да помисли какъв ще е резултата от намесата в политиката. Така стигам до втората част. Студенти. Същата задача, както преди, сборуване. Имаме групи от по 6, 3 мъже, 3 жени, двама победители са предвидени. Групи от по 6, 3 мъже, 3 жени. И когато участниците решат да се конкурират, вместо да получават възнаграждение на базата на правилни отговори, има пет различни условия, при които се определят двамата победители. Първо, типични контролирани условия, както при медицински изследвания плацебото. Двамата печеливши са тези с най-добри резултати. Това е ясно. И второто е така наречено, според мен австрийско отношение. Повтаряне на турнира, на състезанието, то се повтаря, ако при първи опит двамата победители са мъже. Така е в Австрия процедурата. Трето условие – минимална квота. Да има поне една жена – сред двамата печеливши. Което означава, че момичето с най-добри резултати винаги печели. И четвърто. При равна квалификация жените получават преференциално отношение. Има и такава политика. Значи тя може да бъде транспонирана с именно подобно условие в задачата. Даже може да отидем и по-далеч. Да се даде такава преднена. на момичетата, че дори едно момиче с по-лоши резултати да излезе напред пред мъжете. И какво става? Първо, тази част от графиката, плацебото, контролираният режим. Това е процента мъже, които избират конкуренция 60, жените 30. Това показва нещо, което вече знаете. В дясно, австрийският режим, така да го наречем, с малко сарказъм, виждаме, че няма никакъв ефект – Казвал съм го на мнозина, те не ми вярват, но така е. И сега средата. Важното е следното. При тези два режима и условия, ако има преференциално третирие с тайбрейк, вече няма сериозно разминаване в склонността за конкуренция между половете. Именно това е целта на тези правила. Това е целта на намесата. И по-важното, което не се вижда на графиката, е, че се насърчават най-добрите жени да се конкурират. Не е просто, не искаме тези квоти за жени. Не е така. Важно е да се подчертае, че подобни мерки насърчават жените с най-добри резултати да се конкурират, които иначе биха се отказали от конкуренция. Това е сериозна стопанска загуба, економическа загуба, защото за много важни позиции не се наемат най-добрите квалифицирани лица. Няма значение дали са мъже или жени. Още две минути, добре. Жените не харесват конкуренцията. Всичко започва в детската градина. В момента работим по един по създаването на проект, който разглежда какви са факторите генетически и други. В това отношение все още няма ясни отговори. Разликата между половете е до 18 годишна възраст и продължава след това. като тенденциите не се променят, което е много важно, когато решавате какви мерки да, пре... да въведете. И на последно място, правила като квотите могат да насърчат жените да се състезават, да се конкурират. Не, че съм за тази идея, просто казвам какви са фактите. Насърчителните мерки могат работят по-добре или по-зле. Така че човек трябва да помисли преди да ги въвежда. Моята родна страна не винаги се е справила добре в това отношение и не мисля, че Австрия е изключение в Европейския съюз. Това е от мен. Надявам се, че ще се насладите на останалите две презентации, които са също доста вълнуващи. Благодаря. Вие съвсем ясно подчертавате колко е важно да започнем съвсем отрано. и е, също така е, да не си мислим, че на ниво университет или по-нататъка могат да се променят стереотипите. Благодаря. С това сега давам дума на нашите депутати за въпроси. Госпожа Марвай. Благодаря. Сигурно вашите изследвания излизат с верни резултати, защото напоследък все повече се говори за конкуренция. Така че е, сигурно, сигурно има истина в тези неща. И ако жените отказват да се включат в конкуренцията в живота, търсят сътрудничество, защо тогава Разбирам, че това не е основната тема на вашето изказване, но все пак защо се получава така, че чисто традиционните мъжки ценности, в живота, като например е, желанието за състезание, се считат за по-върховни и ние, жените, трябва да приемаме това, че е по-добре да бъдеш е, и че ние трябва да се е, конкурираме, а не мъжете, примерно, не винаги да се състезават, а да са готови да си сътрудничат. Политиката, примерно, е добър пример за това колко е вредно да се счита, че е, съревнованието, съревноваването е по-добро от е, възможността да сътрудничиш, е, да, да се конкурираш с всички, а не а да отказваш да си сътрудничиш по, за решаването на определен проблем, социален или друг. Не мислите ли, че, по, че има смисъл все пак да си сътрудничи човек, а също и в економиката конкуренцията всъщност натиска надолу съперника. Не е ли по-добре да се търси малко социална справедливост, да се търси работа за всички, да се търси един смислен живот? В края на кращата с вашите е, заключения, аз не съм против това, но, но трябва ли конкуренцията да се счита, че е по, по-висше качество от готовността за сътрудничество? Мисля, че е, е, трябва ясно да кажем, че мъжките ценности е, не са непременно най-добрите. Може би трябва да търсиме едно изместване на ценностите в посока на традиционните женски такива. Благодаря, благодаря, разбирам е, какво искате да ми кажете. Бъдете сигурна, че ние също имаме много изследвания е, за сътрудничеството. Мога да ви изнеса много е, лекции за това, правили сме изследване за това какви са методите за насърчаване на сътрудничество. Но е, би било много е, голямо разминаване е, в твърденията ни, ако си отидете в къщи с чувството, че е, факта, че мъжете са готови да се конкурират повече, е, ги прави по-висши. Настоящия свят е такъв, че за много важни постове е важно да бъдеш конкурентно способен. Разбира се, за в много случаи е, за обществото е по-добре да има сътрудничество, но за растежа в работата човек трябва да бъде конкурентно способен, конкурентен. Нека това ние е, би следвало просто да, да сме наясно с това. Ако всички бяха наясно, нямаше нужда изобщо да говоря и да правим подобни е, изследвания. Защото целта е, е да се намери още един фактор, който да обяснява защо има толкова големи разлики в между половете на трудовия пазар. Тук мога да говоря също и за корпоративните навици и проблеми, но тук не говорим за това. Говорим за трудов пазар, за съчетаване, да речеме, на трудов и личен живот. И именно за това ние трябва да знаем повече за себе си, за да можем да се справяме с този проблем. Не казвам, че е много хубаво да бъдеш по-конкурентен е, или да имаш повече желание да се конкурираш, просто трябва да се установи е, този факт. Той е фактор в е, живота и така е сега. Казвате, че за мъжете това е вярно. Така е, но в края на краищата за повечето жени винаги има ситуации в живота, в които те трябва да бъдат готови да се подложат на конкуренция факта, че за тях това е източник на стрес, но им се налага да го правят. Председателят, благодаря. Мисля, че можем да спрем а, до тук. Това слага край и на тази част от нашата, нашият семинар. Сега искам да поканя следващите оратори. И сега можем да говорим вече какви са полуките в, от нашите усилия за борба с безработността, безработицата сред младите. Тук ще чуем двама експерти от Европейската комисия и двама докладчици в Сянка, които и говориха днес в нашата комисия. Първо, искам да кажа добре дошла на госпожа Либераки, която ще разгледа въпроса дали вече предлаганите мерки в пакета за младежка заетост, по-специално гаранциите за младежта, помагат на младите мъже и жени да се интегрират в трудовия пазар. Тя е преподавател по економика в университета Пантон в Гърция работи по научни изследвания в социалната област. Добре дошла и заповядайте. Разбирам, че е, в е, този момент сте доста заляти от интересни презентации и аз ще се занимая с въпроса до каква степен пакета от законодателни мерки за младежка заетост ще даде възможност на младите мъже и жени да се включат в трудовия пазар. Проблемът реално е, че въпроса, който трябва да ни безпокои и това, което действително безпокои Европейския съюз е че връзките на младите хора с обществото като че ли не функционират достатъчно добре в ред случаи. Естествено, има кризи, за и по време на кризата безработицата има различни форми. Естествено, че има отношение към този въпрос и пола и отрасъла и е, образователния статус на младите хора, но а, ние можем да не, не следва да приемаме, че а, младежката безработица е просто миниатюрен от, отрязък от общата картина. Защото а, тук се а, очертават други различия между половете, които не са същите като тези сред по-възрастните. Така че стратегиите и пакетите от политики трябва да отчитат именно сложността на този проблем, всеобхватността му и съответните политики трябва да се знае, че дори ако те не са достатъчно ефективни, те имат отношение и към начина по който хората се възприемат, е, по който приемат възможностите си и възможностите си за избор и, и начина по който се държат на трудовния пазар. Така че има много съществени аспекти, свързани с пола процентите на безработицата. Широката картина в Европа. Аз не мисля, че винаги трябва да се говори за Европа като цяло, защото картината е различна, но в, за 10 минути не мога да давам големи разлики. Та общата картина е, че по време на кризата във всички страни младежката безработица се засили. Това е така. Но в страните с висока безработица, Тоест в страните, където економистите е, казват е, така стандартния дългосрочен процент на е, безработица е висок, там безработицата се увеличи и в абсолютни измерения, и като процент още по-бързо. Тоест, млади, младите хора, които са живеели в страни, където има висока безработица и е имало преди кризата, са още по-уязвими от безработица в момент. Освен това няма ясен разлика между половете в това отношение. в Гърция даже младите жени са по-заети. В Испания картината е балансирана по отношение на младежката безработица, а в Ирландия картината е обратна. Е, мъжете са по-застрашени от е, безработица. В Гърция жените бяха, са били застрашени от безработица, а не са по-наемани, е, извинете. Виждате тук данни за младежка безработица. 22-23% е европейск, среднията европейска стойност, но има и страни с много висока безработица. Но мога да кажа, че този процент е малко подвеждащ. Тук се отчитат младите хора, които търсят работа, но Знаменателят е т.е. общата сума, на която се дели, са активните млади хора на трудовия пазар. Значи се изчисляват активно търсещите спрямо активно работещите. Но по този начин около 50% от младежите излизат изобщо от картината. А ако включиме в общата цифра всички е, лица е, на възраст 15 до 25, тогава цифрата спада на половина, защото половината от тази възрастова група всъщност е, подлежи на обучение. И от тук стигаме до въпроса за младите хора, които нито работят, нито учат в възрастовата група 15 и 25 този процент е нисък 12 процента, около 12% средно в Европа. Той е по-нисък и от процента на безработица за всички възрастови групи, но е много по-висок от процента за безработица, когато този процент се изчислява на базата на а, общо цифрите на населението. И това понятие, ако трябва да го категоризираме, понятието а, неработещи и неучещи, е да си отговорим на въпроса не само какво се случва с хората, младите хора, които не работят и не учат, а просто да зададем въпроса какво се случва с младите хора. Точка. Тоест да сложим акцент върху тази възрастова група като цяло. Това за мен е изключително важно. И ако разгледаме тази възрастова група, а, на млади хора, които не работят, не учат и не следват професионално обучение, е съвсем ясно, че има известни разделения и, и разделението по полов признак е много ясно очертано. Причините обаче да не са заети или да не търсят работа. Обикновения фактор е така, един от най-често срещните фактори е заболяване или увреждане. Също семейни и лични задължения, в които не се, случва, не се включва необходимостта да се грижат за друго лице, не е огромна разликата между мъжете и жените 10%, 6, мъже 16 жени. Но следващата графа е огромна разликата, а именно тогава, когато тези лица не търсят работа или не следват, не учат, поради причината, че се грижат за някого. За младите жени процента там е 35%. А младите е, мъже от друга страна не търсят работа по съображение, че се чувстват обезкуражени това съображение е много по-малко, когато става дума за млади жени. Как, така че, какви са, е, кои са най-важните е, фактори, които е, карат младите хора да се откажат от това да търсят работа или да учат? Значи, извън е, факторите. Е, е болест е, или Е, физически или умствен недък, там този фактор е 40% е, отговаря за е, кара 40% от отговорилите да обяснят, че по тази причина не търсят работа. Происход от иммигранти. 70% по-вероятно е иммигранти да са не включени в обучение или да не работят. Също така ниско ниво на обучение. Три пъти по-вероятно е да останат в тази група младите хора. Също в страни, ако живеят в страни, където има повече от два рискови фактора или крайно тежка криза, или ако тези млади хора идват от страни с много така тясно свързани е, семейства. В какъв смисъл? че в такива семейства, в които връзките са много силни, младите хора се чувстват по-защитени. Аз идвам от такава страна. Там родителите смятат, че са длъжни да се грижат за децата си до края на живота им. Тоест, това създава един чадър за защита на младите хора и те по много труден начин преминават в възрастовата група на независимите възрастни. И в времена на много голяма несигурност и безработица, това е най-лошата услуга, която можете да направите на децата си, да не им позволите да поемат рискове. Така че, когато идвате от страни, в които има много тежки кризи или от страна, в която семейните връзки са много силни, или от страна, където и двете фактори съществуват, тогава вече много вероятно вие да попаднете в тази е, група на млади хора, които не работят и не учат. Във времена на криза Хората реагират по два начина, когато не могат да намерят работа. Или се обезкуражават, защото решават, че няма работа и напускат трудовия пазар. Или по чисто така рационални съображения, други е, търсещи работа решават, че за да подпомогнат е, семействата си, да поддържат е, стандарта на живот, е, е необходимо да търсят повече работа. Това е обратният ефект. И на трудовия пазар, като че ли жените по-скоро се ориентират именно към втория подход, т.е. да търсят по-енергично работа а мъжете по-скоро остават в групата на обезкуражените. Това обаче като явление не се отнася за възрастовата група под 25 години. Това е много интересно. Какво кара жените над 25 годишна възраст да бъдат по- настойчиви, по-целенасочени в усилията си да намерят работа – да дори тя да не е добре платена, да, да упражняват усилия, които нямат възвръщаемост. Това е различно поведение от това на мъжете над 25. Но изведнъж във възрастов група под 25 е, младите жени реагират по същия начин, както и мъжете. Тоест е, е, се обезкуражават. И а, това, което сме открили от предходни е, изследвания за разлика между половете за стажове, знаем, че когато не достигат умения на трудовия пазар, работодателите са готови да наемат по-гъвкави ли, лица, които са готови да имат повече гъвкавост. Тук а, започва да функционира също и а, елемента на сегрегацията. И а, стажовете за жени са на по-низко ниво и по-кратки. Всички тези фактори като цяло създава и модела на разпределение на заплащането и даването и назначаването на работни места. И ако трябва да говорим как да се подобри равно, равенството на половете при стажове, е, пример, е да се търси преодоляване на сегрегацията при назначаване, при обучаване, при стажове. Това е изключително важно. Има дори експерименти, че учителите се отнасят по различен начин към учениците и ученичките в начина по който им преподават математика, защото има различни очаквания от тях три момчета, които са по-активни, е, всички е, така, те получават вниманието, всички останали заспиват. Това е сегрегация, която не може да се отчете статистически, защото тя е продукт на менталитета на преподаващите и тя се отразява и в възприятията на обучаваните. Така че е, сегрегацията има и външно изявление и не толкова видимо такова. А, освен това, големите работодатели като че ли са по-склонни да търсят а, раз, а, равнопоставеност на наемането на момчета и момичета за стажове, например, което не, не, не е, е факт за по-малките работодатели. Подобни е, съображения имат е, много голямо отношение към общата картина. Е, семейните връзки и семейното отношение също имат голямо значение. примерно е, за избора на кариера, ако майката е космонавт, да речем, тогава е, децата е, много по-вероятно ще изберат е, е, професия или стаж, която не е типично свързана с пола. Именно в това отношение трябва да се споделят добри практики, за да се преодолеят стереотипите. Също така трябва да се включат въпросите на равенството на половете в образованието – като под образование разбирам всичко, включително детските градини, защото смятам, че това, те са също изключително важни. И в заключение, а, имам ли време? В заключение мога да кажа, че пакета за заетостта на младеща трябва да отчита приоритетите за младеща и да отчита и измерението разлика между половете. И е много жалко, че макар че Европейския съюз има ред формулирани политики за равнопоставеност на половете и се занимава с въпросите на равенството на половете, не се споменава изобщо в е, формулировките на е, пакета за младежка заетост. Е, измерението, разлика между половете просто не се споменава. И затова смятам, че и формулировките, и начина по който е съставен този пакет за младежка заетост, трябва да отчита и този елемент. Трябва да има, разбира се, и оценка на въздействието а, на всяко ниво, когато се разработват програмите за младежка заетост е, трябва да се отчита също и е, при е, рамковите изисквания за качество на стажовете. Изключително важно е да се обменят добри практики особено за насърчаване на стажове, които не са типично ориентирани към единия или другия пол и накрая не най-маловажно, следва да кажем, че трябва да се сложи специален акцент а, на положението на младите хора, които а, се занимават с гледане на членове на семейството. По принцип има проблем с лицата, които се грижат за свои близки, но въпроса с младите хора, които полагат такива грижи, е още по-важен и затова ние трябва да действаме и бързо, и ефективно. Uh, uh, Много ви благодаря. Много интересно бе да изслушаме, че има и такива разлики между половете. И че има такива, които не са приложими спрямо младежите. Благодаря ви още веднъж. Е, имаме, ще имаме време за въпроси по-нататък, но сега преминаваме към следващия оратор, а именно представител на комисията. Госпожа Давлан, която работи по едно изследване на безработицата при младите по критерии пол. Заповядайте. Благодаря ви. Преди всичко искам да благодаря на Европейския парламент за това, че организира тая проява. Много интересен и много полезен е семинара. Благодаря ви пък и, е, че давате възможност на мен да говоря от името на комисията. Няма да да говоря за е, данни, които вече бяха, е, бяха оповестени тук на този семинар. По-скоро ще засегна нашата подкрепа на процесите, на политическите процеси, с които се занимава парламента. Комисията няма нужда да бъде е, убеждаване в смисъла на квотите. Комисар Рединг ги предложи още миналата година, но сега а, а, двата законодателни органа могат да оползотворят постигнатите резултати. Ще ви запозная с това, което се върши на национално и европейско равнище по отношение на проблемите, за които слушахме днес. Това са сериозни проблеми в сегашно, сегашния момент младежката безработица е особено сериозен проблем поради кризата и поради недостига на работни места. Има и структурен проблем, той е свързан с неравенството на мъжете и жените. Така че ще ви запозная с националните и европейските политики, които в момента се изпълняват. услугите, които се предоставят. Е, докладчика вече спомена някои от е, инициативите за борба с стереотипите в образованието. Аз също ще засегна този въпрос. Просто въпросите на процедурното уреждане, както на дългосрочните партньорства, така и на финансирането. По първия въпрос – Пакета за заедост на младежите, който се прие от комисията в края на 2012 година, отчита неравенството на мъжете и жените по отношение на достъп до пазара на труда. Най-вече при младежите. И този пакет съдържа и препоръки към държавите членки да се създадат гаранции за младежите. Също така се призовават държавите членки да отчитат многообразието сред младежите и различията между тях. Това е отразено и в заключенията на съвета по отношение на гаранцията за младеща. Пакетът предстои да се изпълни от съответните ведомства, които се занимават с заедостта по държави членки. Ориентираната е, е, важна част от инициативата. Обменили сме добри практики с държавите членки за да се осигури ориентиране и консултиране на ранен етап в образованието. Например, в Германия има дни на момчето и дни на момичето. И а, е, там целта е да се покаже какво могат да вършат мъжете и жените по-нататък през живота си. Запознаваме децата с различни е, професии. Миналата есен пък се организира една проява, която целеше да се обменят добри практики, положителен опит. И също да се премахне дискриминацията от учебните планове и програми. Имахме примери от Дания, Франция, Испания, това, което искам да кажа е, че много мерки се прилагат в държавите членки, които са особено интересни. Трябва обаче, предстоите първа да се оценят обстойно, но те, те имат за цел борба с стереотипите и дискриминацията на пазара на труда. Има определено сериозен напредък, но тези мерки също в момента се изпълняват. Европейските фондове са особено полезен инструмент в тази връзка. Миналата година говорих с директора на УНИЦИП, което е френска служба за ориентиране и консултации. И е, разбрах, че благодарение на европейското финансиране, на европейски средства е, е проведена кампания за борба с стереотипите сред, сред младежите. Следващия въпрос Следващия въпрос е, е свързан с е, постигането на компромиси и помирителни процеси. А комисията много внимателно следи тези е, процеси на базата на целите от Барселона. През 2002 година държавите членки поемат ангажимент за създаване на детски заведения, така че деца на възраст под 3 години да могат да получават професионални грижи преди училищна възраст. Поставихме цели, които да се изпълнят до 2010 година и съвсем скоро ще издадем доклад за постигането на тия цели, но мога да ви кажа от сега, че на базата на данни на Евростат, на последните данни на Евростат, целите не са изцяло постигнати, най-вече за грижите в ранна детска възраст. Продължава да има проблем с тези заведения в цяла Европа. Имаме обаче е, е, повишено покритие в някои страни и намалено покритие в други. Страни като Польша и Унгария, където са оползотворени средства от е, европейските структурни фондове, са създадени много нови заведения. Понеже малко, имам още само няколко минути, ще говоря заедно, паралелно за финансирането и всичките дейности. Последното заседание на съвета всъщност ни отправи едно много силно послание. Комисията също от самото начало на кризата се опитва да, да осигури максимална гъвкост на Европейския социален фонд за адаптиране към а, кризата. ще издадем информация, ще публикуваме информация за процедурните правила, така че да могат максимално количество хора да, да се възползват от политиките и средствата. Им Европейски младежки форум, който е особено полезен. Успяваме да изслушам да, на грижите и тревогите на младежите. Естествено, че а, борбата с, с безработицата не може да се прокарва без участието на социалните партньори. Разговаряли сме с социалните а, партньори с оглед създаване на европейска а, мрежа на стажовете и обучението до края на годината ще се заложат и критерии за оценка на качеството. Комисията, освен това, разполага с практиките, това, което се върши в държавите членки по всичките тези въпроси можем да ви я предоставим допълнително. Председателя, благодаря. Благодаря на комисията. Сега преминаваме към следващия оратор. Госпожа Флавия Пески. Госпожа Флавия Пеше. А, интересна е вашата а, за Тач, вашата тема. Става въпрос за ползите от интегрирания подход към а, младежката безработица. Госпожа Пеше, доктор по политическа социология от 1999 година, е старши научен сътрудник в а, института ИРС в Италия. Социално приобщаване, а, политика на пазара на труда са сред вашите основни а, области. Благодаря. Ще говоря на италиански. Народния си език. Благодаря, че ме представихте. Както каза господин Густавсън, тежка е задачата на последния оратор в един такъв дълъг следобед, така че ще се опитам и да обобщя много от въпросите, които бяха повдигнати днес. Ще се опитам да следвам предварителния план но също и да обобща някои от основните моменти в това, което казаха ораторите преди мен. Естествено, че е, стана ясно, че младежката безработица е тя, тясно обвързана с прехода от училище към работа, и че по различен начин са засегнати отделните целеви групи на младежите. Е, без да въведем критерия пол, дори пак има много различия, много разнородна е групата. Затова е необходимо да се имат предвид характеристиките на отделните подгрупи. Има, има по-уязвими подгрупи, които са в особено тежко положение, в особено а, неравностойно положение по отношение на достъп до пазара на труда. Естествено, че а, като включим и критерия пол, а, допълнително се усложняват нещата. Но така или иначе, е, когато говорим за младежи, трябва да се разбие е, на подгрупи тази широка група мъже, жени и, и други критерии. Мисля, че много от презентациите, които чухме днес, подчертаха това като важен момент. Различните инструменти и дейности, които, които почиват на нуждите на младите мъже и жени. Затова е много важно при анализа на данните да се има предвид отделните подгрупи на младежите и критериите, които засягат заетостта и безработицата при младежите. Сега, накратко ще се спра на някои от примерите от предните изложения. Това, което стана съвсем ясно, е, че много много от е, аспектите на младежката безработица се разглеждат по един неутрален начин, без да се отразяват групите мъже-жени, половите различия. Като е, разделим групата обаче на мъже и жени, на тези две подгрупи, значи положението се осложнява. Il primo fenomeno che più o meno tutti i relatori che mi hanno preceduto eh, hanno affrontato è sicuramente relativo много от ораторите, които говориха преди мен, повечето всъщност, засегнаха младите мъже и жени, които нито учат, нито работят. Още от първото изложение стана ясно, че ако се анализират тези а, явления а, през призмата на пола, а, излизат наяве много ясни а, а, разлики. Именно за това, защото не се прокарва тази разлика, политиките не са особено ефективни. Знаем вече, че жените по-дълго остават в а, неактивно положение, нито да учат, нито да работят, имам предвид. Отколкото при а, мъжете. Когато групата се разделе, раздели по пол на подгрупи обаче, виждаме различия. Най-вече, най-вече в момент на криза. Повишението в така наречените гъвкави форми на заетост също и там изглеждат по различен начин нещата според пола. Казахме, стана ясно, че е, несигурната заетост нещо по-типично за подгрупата на жените, отколкото мъжете. Почти всички оратори мисля, че засегнаха въпроса за обучението, образованието и образователният ценз. И пак и този въпрос, ако не се гледа през призмата на пола, може да не се стигне до никакво реално разбиране. Може да излезе, че всъщност положението е съвсем благоприятно. Във второто изложение обаче, във втория доклад чухме, че е отбелязан сериозен напредък. И извинете, че образователното ниво на жените е много по-високо. Броя на жените е вишиски е, е много по-голям, отколкото мъжете. Свърши висше образование. Една тревожна тенденция – Дори най-образованите жени много трудно често пъти успяват да пробият на пазара на труда, да се реализират под дълъг периода на изчакване между формалното образование и заетостта. Често пъти минава време в несигурна, негарантирана заетост. през в последното изложение и в коментарите на комисията. Чухме за различни политики, инициативи, за стажове, които да спомогнат за решаването на това проблем. Аз опитвам да не повтарям неща, които вече чухме. Но виждаме ясно как един подход, който е основан на критерия Паул, би могъл да даде съвсем различен анализ и да доведе до сериозно въздействие на бъдещите политики и програми. Защото определено особеностите на двата пола трябва да се имат предвид при написването на политики и програми. Както казах в самото начало, често пъти се прокарват политики, които в крайна сметка водят до резултати, които са точно обратните на това, което се цели. някои колеги говориха по-обстойно за политиките на а, Европейския съюз и от комисията чухме а, за пакета за заетост на младежите. Вярно е, че Много държави членки, благодарение на подкрепата на комисията, действат организации, асоциации, например асоциации на жените, които са натрупали много положителен опит. Вярно е също обаче, че и По-широко отразени са половите съображения в новото законодателство на европейско и национално ниво. Но човек остава с впечатлението, че съвсем автоматично се включват половите критерии и въпроси, без да се прави оценка на въздействието на различните програми и политики. Въздействието върху младежите, мъже и жени. Например, при мерките, които целят да осигурят гладък преход от образователната система към пазара на труда или към заетостта. Има много програми за обучение на национално и европейско равнище се предприемат действия, но Трябва ясно нещата да се разграничат по а, полове. Аз сега не се опитвам да кува политики, а просто казвам, че ако има ясно зададен критерий пол, може ефективността на тия програми да се повиши сериозно. Аз не казвам, че сега не са ефективни, просто че може да се повиши тяхната ефективност. Два вида изследвания имаме от комисията, стажовете, програмите за стаж в Европа и там се е, посочва, че жените не са достатъчно представени в е, почти нито една страна. Това е една държава членка в тези програми за стажуване. Това се дължи на редица факти, е, сегрегирана образователна система, раздел, разделно обучение, осигуряване на стажове най-вече за в професии и области, които са предимно мъжки. Е, трябва да си дадем сметка, че други биха могли да са резултатите, ако се заложи критерият пол. ще се насърчи е, участието на жените. В други, има и обаче и други програми, където са по-широко застъпени жените. при програмите за обучение, например. Курсовете за обучение, които се предлагат Там има като правило повече жени в редица сектори. Но това са сектори, които осигуряват обучение пак в области, в които заетостта е много нестабилна и негарантирана. Необходимо е да се създадат качествени програми за обучение и при написването на нови програми е добре съзнателно да се залага и критерия пол, както и при по-нататъчните стажове. Друг пример или други полит, области на политиката, например активните мерки за пазара на труда, които са насочени към безработните младежи. Най-вече онези, които нито учат, нито работят. Тези мерки могат да водят до различни от планираните резултати, ако не се включи съзнателно критерия пол. Правят се анализи на много политики за пазара на труда и тези анализи трябва да се вземат предвид, но, но отново о, перспективата трябва да бъде различията между и нуждите на, на половете така че да се набележат е, най-подходящите инициативи, най-подходящите действия, с които би се подобрило положението. В документа за семинара също има е, редица заключения и препоръки. Няма да се спирам подробно, но в документите си ще видите там, че има няколко таблици, три области, които бяха споменати и в предните изложения. Образованието, прехода от образованието към работата и грижите за децата. Всичките заключения и препоръки подчертават предимствата на подхода, основан на а, разликите между половете. Има редица препоръки за заключенията. Има три основни а, предимства от а, такъв един подход. Първо, по-добро разбиране на на данните. По-добре разбиране на динамиката, която е в основата на, на данните. Какво е довело до тези данни? Начини за създаване на допълнителна стоеност. Всичко това може да се използва като основа за нормотворчество, за законодателни актове. После, е, по-доброто разбиране на явленията ще доведе до по-добро програмиране и по-добро изпълнение на политиките. Това ще даде възможност по-добре да откликнем на, на нуждите на младежите, мъжете и жените. Всичките хора, които говориха преди мен, подчертаха това, че като се вземат преди разликите между половете, ще са много по-целенасочени програмите и политиките. Всяка една политика е насочена към дадени нужди. А ние трябва да отчетем това, че е, нуждите на младите мъже и на младите жени са различни. Третото предимство, което е свързано с първите две, е, че се дава възможност за притъпяване на, на отрицателните последици от такива подходи, които не се основават на а, полови критерии. A livello degli Stati membri una politica e un intervento, eh, se non la guardiamo e se non la Например, тогава, когато има някаква несъгласуваност между политиките на европейско и национално ниво. Ако политиките е, не отчитат разликите между половете, е, всъщност резултатите, въздействието е, може да бъде точно обратното на това, което първоначално е било планирано. И понеже нямам време, ще спра до тук. Но ако има въпроси, с удоволствие ще им отговоря. Uh, thanks, uh, much, and, uh... Благодаря. Имахте тежка задача да резюмирате всичко това. Сега ще мина на шведски за заключително изказване. Заседанието днес е добър, бе изключително интересно. Изнесени бяха много чудесни презентации, които погледнаха на въпроса от е, различен ракурс. Радвам се, че се състоя този семинар. Той даде ценен принос към работата ни като евродепутати в парламента. Ние трябва да създадем контакти, да получаваме информация. Няма много присъстващи в залата сега, но имаме един документ, компилация, на базата на който можем да работим в бъдеще. Очевидно е, че в тази област трябва да се обръща повече внимание на въпроса за половете. Има много статистическа информация. Виждаме, че това е основна предпоставка, за да погледнем на всичко това от гледната точка на различията в половете. Ако не разполагаме с статистика, не можем да предприемем съответните мерки. Та именно за това трябва да обърнем внимание на въпроса за половете. Едва след това ще можем да си свършим работата по-добре. Има социална инфраструктура, жените трябва да могат да участват на пазара на труда. За съжаление, лъвския пай от гледането на деца се поема от жените – Да не забравяме, че има и други проблеми, които трябва да решим. Економическата криза има дълбоко въздействие. Именно затова възникват подобни, подобни проблеми на първо място. Трябва да се учат всички тези аспекти е, при разработването на бъдещи мерки. Искам да благодаря още веднъж на всички лектори, на всички взели участие в дискусията. Благодаря на преводачите, благодаря на които можех да говоря на шведски, да ме разбират останалите. Искам да благодаря на Аника, на политическия отдел за организацията и за гладкото протичане на работата. Благодаря още веднъж. Надявам се да се видим скоро. Довиждане.